който ще се проведе в края на този дебат. Преминаваме към пете проекти резолюции е, за Китай, е, що се отнася до правата на младсинствата и смъртното наказание. Давам думата на госпожа Декайзер. Благодаря, господин председател. Моята група оттегли подписа си под резолюцията за Китай. Защо? Не защото а, смятаме, че правата на човека не са важни. Ние представихме на резолюция от страна на социалистите и демократи без всякакви компромиси, защото, защото за да постигнем промяна в практиката на а, Китай, трябва да има диалог. А тази неструктурирана диал, де, де, декларация пречи на, де, на диалога. Критиката на а, а, всички критически а, комунистически режими, минали сегашни и бъдещи, за Далай Лама и така нататък, всичко е включено вътре. Ставаше дума за от уйгурите и тибетците, които са заплашени от екзекуция. За да може Китай да се отвори към света, не само като търговия, но също така и да сподели основните а, а, наши ценности трябва на 30 ноември да се постави въпросът с премахването на смъртното наказание и този въпрос трябва да продължи да фигурира в преговорите за новото партньорство като клауза, която е част от човешките права. Благодаря. Благодаря, госпожо Декайзер. Господин Хигин за две минути. Господин председател, аз подчертавам призивите за край на смъртните присъди и изпълненията им в Китай, особено когато става дума за малцинствени групи, които се тероризират по този начин. Европейския съюз, Съединените щати и други световни сили обаче, като критикуват нарушенията на човешките права в Китай, го правят много меко. А, а пък когато става дума за нарушаване на правата на работниците, тази критика въобще не съществува. И това е, защото те искат да изграждат бизнес връзки с китайския бизнес и с бюрокрацията, която контролира Китай. Затова те си затварят очите пред ужасната експлуатация на работниците в Китай. Китай е една а, огромна а, фабрика а, за роби. А, а, Милиони жив... водят мизерен живот, а децата им страдат от последиците на ужасните условия, в които живеят. Многонационалните компании в Европейския съюз и в Америка, в САЩ, участват в тази експлоатация, за да споделят големите печалби. Китайският режим засилва репресивните мерки, Китайските ръководители решиха да използват пазарните сили, за да развият економиката си. Потискат се обаче журналистите, които се борят за справедливост за работниците. Един мой колега му бе забранено да посети Китай. Един социалист, който пише под псевдонима Вис Винсън Колър, беше задържан на граница, беше му забранено да влезе в Китай китайските работници нямат възможност да водят кампания за свободни профсъюзи. Така че ние трябва да настояваме за независими демократични профсъюзи в Китай, за право на стачка, за освобождаване на задържаните активисти и политически затворници, свобода на събиранията и международна солидарност с китайските работници, за да може да се преодолее този ужасен бюрократичен режим. Мнозина от това са олигарси, така както ги виждаме и в Русия. Благодаря, господин Хигин. Сега госпожа Андри Киене. Господин председател, господин комисар, Сближаваме се с Китай по отношение на сътрудничеството в областта на конта среда, както и в областта на търговията. Китай бе домакин на Олимпийските игри миналата година, но правата на човека продължават да са в лошо положение там. Миналата година имаше мирни протести в Тибет, тази година имаше протести в Синзян реакцията на властите и в двата случая беше изключително несъразмерна. Хората навсякъде по света имат право на мирна. Трябва да имат право да демонстрират мирно. Вместо това властите е, ги нападнаха безмилостно. Е, има уйгури, които са екзекутирани и е, отново и отново се подават сигнали на населението, че всеки, който протестира, ще бъде подложен на същата съдба. Затова трябва да говорим високо и силно а, и да осъдим тези убийства. Трябва отново да призовем китайските власти да наложат мораториум върху смъртното наказание и да зачитат своите ангажименти. Благодаря госпожа Лохпилер. Благодаря, господин председател. През последните години Китай се развива много бързо и в економическо отношение и условията на живот се подобряват. За съжаление, не можем да кажем същото, що се отнася до правата на човека в Китай. Независимо от това каква е религиозната ориентация или етническата група, от която са хората. Най-страшно е положението с малцинствените групи. Освен това, от 2007 година насам се извършва, поне така твърдят китайските органи, проверка на всички издадени смъртни наказания и може би някои от тях няма да бъдат изпълнени, а ще бъдат отложени и е, анулирани. Китай с изпълнените си смъртни наказания всъщност е един своеобразен рекордьор на този свят. 70% от всички изпълнени е, смъртни наказания са е, изпълнени именно в Китай. 68 са наказателните състави, съгласно китайското законодателство, които могат да получат смъртно наказание. Ето това е нещо, което на всяка цена трябва да се промени. Благодаря ви, господи Ривелини от НП. Благодаря, господин председател. Аз също принадлежа на на младсинство, срещу което имаше дискриминации. Е, и част от тази резолюция е нещо, в което съм участвал лично, но не трябва да се позволява е, на който да било режим, просто е така да нарушава правата на хората. Младсинствата трябва да бъдат защитавани навсякъде. Трябва да има стратегия за, е, за целия свят. Трябва да има обща стратегия а не е да, е, да водим неясни преговори с китайските власти. Ако не смятате, че можем да разрешим проблемите с младсинствата и с е, смъртното наказание в Китай, без да вземаме предвид китайското е, правителство, тогава няма как нищо да постигнем. Трябва да се поддържат връзки с Китай. Трябва да се опитваме да намерим по-добра основа за диалог. Затова искам да попитам тук защо се работи без каквато и да била координация. Защо действаме сега, точно сега, когато предстоят важни преговори с китайското правителство? когато може би има шанс да се създаде нов вид взаимоотношения с Китай. Затова ще заявя ясно, че съм против тази резолюция, защото тя може да е, навреди повече, отколкото да помогне. Благодаря много. Следващия път, когато имате една минута, моля, спазвайте си времето. Благодаря, Анна Гомеш. Една минута. Благодаря, господин председател. Извинявайте, господин Посел. Е, господин председател, това е реч от името на нашата политическа група, а нашата политическа група проведени много сериозни консултации миналата седмица и настояхме тази точка да бъде включена в дневния ред така че това, което чухме, беше мнение на колежката, но не мнение на политическата група. Господин Пасълт, разбирам, но ние се споразумяхме, че всяка политическа група може да говори в рамките на една минута. Ана Гомеш. В Китай продължава потискането на всички, които се борят за трудови, граждански, основни права. Потежеството е още по-жестоко за мълцинствата, такива като уйгурите и тибетците. А, но, а, както виждаме, а, е, фактите са на лице. Политически, политически репресии методите, които се използват, противоречат на принципите, които биха позволили на Китай да бъде член на ООН и на съвета за сигурност. Нарушенията са толкова сериозни. Китайците обаче са хора като всички нас. И трябва да се очаква от тях нормално човешко поведение. Благодаря, господин председател. Ние като либерали сме против смъртното наказание като цяло. Но в този случай смъртното наказание в Китай се използва за да се заплашват малцинства, като тибетците, уйгурите и прочие. Да не говорим, че Китай не е демокрация и правата на човека не се зачитат. Китай има е, много остра политика е, спрямо Тайван. Китай е огромен пазар, но ние и е много важен търговски партньор, но ние трябва да се борим за принципите си и затова трябва да гласуваме за тази резолюция. Благодаря. Госпожа Халтала, една минута. Господин председател, защо тази резолюция събуди толкова оживена дискусия? Защо се насърчава диалогът във връзка с правата на човека. Това мисля, че не се нуждае от обяснение. Да, резултатите от диалога за правата на човека ще бъдат основна тема и по време на срещата на върха в края на ноември, на 30 ноември. Аз много се надявам, че това наистина ще доведе и до конкретни резултати в Китай, защото Китай наистина би могъл да се развива бързо и да задълбочава отношенията си с Европейския съюз, само ако гарантира правата на човека. Китай не може да си позволява прекалено дълго да се отклонява от нормите в останалите държави. Правата на човека са универсална ценност. Китай не може да се разглежда като изключение. Съгласен съм с госпожа Гомес. И по отношение на Китай трябва да действаме така, както и по отношение на всички други държави. Благодаря. Благодаря, господин Танок. Господин председател, отдавна критикувам в този парламент липсата на човешки права в Китай. Също така заклеймявал съм отношението на Китай към Тайван и изолацията на Тайван от много международни организации. Заклеймявал съм преследването на Фалунгонг, на мирната тибетска култура, преследването на малцинствата и широко разпространената цензура в Китай – включително и срещу интернет и Google. Заклемявал съм и използването на смъртно наказание, включително и за по малко сериозни престъпления, като например диверсионна економическа дейност. Независимо от това, от това моята група смята, че е въпрос на съвест прилагането на смъртно наказание за сериозни престъпления, като умишлено убийство в е, Синдзян много китайци са били брутално убити. Разбира се, ние приветстваме желанието на китайското правителство да създаде едно по-хармонично общество. И както всички членове на моята група, аз призовавам за справедлив процес спрямо всички, които са били задържани. Господин Качмарък, моля. Господин председател, дами и господа, е НП е за проекторезолюцията. Бях изненадан от това, че колегите от други групи ни казаха, че не трябва да посочваме поредния пример на нарушаване на човешки права и прилагането на смъртното наказание в Китай и защо? Поради предстоящата среща на върха между Европейския съюз и Китай. Колеги, не трябва да прилагаме двойни стандарти. Не трябва да си мълчим, само защото става дума за страна, която е важен търговски партньор на Европейския съюз. Смятам, че парламентът има за важна задача да защитава човешките права, независимо от това, дали говорим за големи или малки страни, например Лаос и Виетнам. Китай е страна с най-висок брой екзекуции в света. Китай дори не се придържа към минималните правни норми, например правото на честен и справедлив процес. Наскоро отбелязвахме 20 годишнината от падането на Берлинската стена. Ако тогава бяхме толкова страхливи, Европа щеше да бъде много по-различна сега. Благодаря, господин Палецкис. Господин председател, иска ми се да вярвам, че смъртното наказание ще изчезне от нашия свят в 21 век, че средствата за извършването на екзекуции ще останат в музеите. За това обаче явно се налага да изминем дълъг път. Сега Китай води по економически ръст, но тя е световен водач и по брой на смъртните наказания и изпълнените смъртни присъди. Някои казват, че това е огромна страна, в която по друг начин не може да се въведе ред. Други казват, Съединените щати също прилагат смъртното наказание. Но тук говорим за стратегическо партньорство между Европейския съюз и Китай. А, то е важно и за двете страни и Китай би следвало да направи всичко възможно за отмяна на смъртното наказание, както и за установяване на диалог с етническите малцинства и осигуряването на мирно съжителство. Благодаря, госпожа Лихтенбергер. Благодаря ви. Въпросът свързан с а, а, зачитане на човешките права, зачитане на правата на малцинствата е един конфликтен въпрос. А, между а, Европейския съюз и Народна република, република Китай. Този проблем се задълбочи след провеждането на Олимпийските игри и ето защо тибетите и уйгурите през последните години са подложени на допълнителен натиск. Ето защо не мога да разбера защо точка 9 не трябва да бъде включена в резолюцията тъй като е, още повече тя се занимава с въпроса за свободите. Китай, разбира се, е един световен играч и той е признат играч. Но Китай трябва да зачита човешките права и това не трябва да е посочено само в Конституцията, а трябва да се приложи и на практика. Това и нищо друго искат да получат тибетите и уйгурите в Китай. Господин Поселт има думата. Господин председател, вече казах. Ам, п, има ам, в Мюнхен е а, центъра, където провеждат конгретите си уйгурите. Там преди време са заседавали и чехите. И този дух на свобода а, се поддържа все още. Франц Йозеф Штраус а, е защитавал своята теория. И двете неща не се изключват. Те се допълват. Добри контакти с Китай, но и от друга страна застъпване за спазване на правата на свободата на религиите и човешките права. В Мюнхен бяха претърсени много жилища, където бяха заловени китайски агенти, които не правят нищо друго, освен да те тероризират уйгурите. И така се вижда с какви методи борави Китай. Тези методи не можем да ги приемем. те прерастват от тероризъм в Мюнхен до изпълнение на смъртни присъди в Румчи. Трябва да говорим с един ясен глас по този въпрос. Господин председател, Европейския парламент взима думата, когато трябва и нека да се застъпим за премахването на смъртното наказание и да се застъпим за ам, изпълнението на мораториума. Човешките права не трябва да бъдат нарушавани трябва да се постави ние няма да помогнем на хората в Китай, които се борят за човешките права и за свободата и за хармония в обществото. Ако усмиваме Китай, ние трябва да помогнем на тези хора, а не а, да създаваме някаква европейска справедливост. Ето защо резолюцията ще окаже положително влияние върху меморандума. Няма актуален аспект, нито пък изразява някаква позиция. Искам в бъдеще преди една среща на върха между Китай и Европейския съюз да се проведе една широка дискусия за отношенията между Европейския съюз и Китай и да могат да бъдат обхванати всички теми. Благодаря. Малко по-дълго се изказахте, но въпреки това господин Шулц има думата. Господин председател, искам да се присъединя към това, което каза колегата преди мен. А, моята партийна група заяви своето несъгласие към екзекутирането на уйгури в Китай, както и а, про, намеса в а, протестите срещу фалшифицирането на изборите в Иран. То трябваше да има а, един дебат по тези въпроси. Разбира се, Китай държи рекорда по изпълнение на смъртни наказания. Това е така. Искам да подчертая, че това положение не може да се толерира но в бюрото а, ние решихме, че трябва да се прави а, разграничаване между два аспекта. От една страна заплахата от изпълнение на смъртни наказания и от друга а, страна отношенията с а, Китай в економическата сфера и в търговията. И ние смятаме, че това е причината, поради която се стига, стигна а, до това объркване и тази каша. Благодаря. Сега имаме само две минути а, за спонтанните изказвания. Отново ще направя изказване по един оратор от група социалистите. Току-що се изказаха от ЕНП. Господин Тъкеш, имате възможност да се изкажете от името на своята група. Е, е, господин председателю, Наистина голям напредък е, че този въпрос бе поставен като спешен по инициатива на е, евродепутатите от Трансилвания – избрани от квотата на Унгария. Мисля, че е, някои групи подкрепят, но трябва да изразя и очудването си от това, че социалистическата група ще оттегли подписа си от резолюцията. Съжалявам също, че в вторник всички споменавания на комунистическия режим и критики по отношение на него в Китай бяха заличени от текста на резолюцията. Всъщност Европейския съюз трябва най-сетне да се изправи лице в лице с отрицателните последици на комунизма и да признае ясно, че някои аспекти на комунизма много ясно все още съществуват и живеят в днешно време в Китай госпожа Маснер. Дами, и господа, ние сме срещу смъртното наказание, независимо в коя част на света се изпълнява. Ние сме срещу това, че да бъдат потискани ам, етнически малцинства. Това се случи в Китай. Ние се надявахме, че по време на Олимпийските игри няма да ам, се стигне до а, такива неща но за съжаление те продължиха да изпълняват съдебни наказания и смъртни наказания. Е, има много уйгури и двама тибетци бяха осъдени на смърт и това са хора, за които никой не е чувал по света. Китай, разбира се, е преговаряща страна. И разбира се, много е неприятно, когато трябва винаги да се споменава това нарушаване на човешките права, но точно днес, преди среща на върха, трябва да засегнем този въпрос. И е добре, ако парлам... Щеше да е добре, ако парламентът беше приел този меморандум срещу смъртно наказание още през 2007 година. Благодаря ви. Пан Курски има думата. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jako Polak... Господин председател, дами и господа, като поляк винаги съм бил много развълнуван от състоянието с човешките права в Китай. Спомням си първите некомунистически избори в Полша и аз си спомням картините с танковете, които стреляха по беззащитните студенти на площад мен. Има хора, които се бориха срещу комунизма в Съветския съюз и заклемяваха Русия, обаче те не го правят това е спрямо Китай. Миналата година най- важните лица в света решиха, че ще бойкотират Олимпийските игри, но след това се подадоха на економическите интереси и се направиха, че не забелязват преследването на малцинствата в Китай. Смъртното наказание е само по себе си е престъпление, но има хора, които умират в трудови лагери, има хора, които биват убивани безнаказано. Трябва да помним за ценността на човешките права и това трябва да преобладава над економическите съображения. И накрая давам думата на комисията. Господин комисар Дегух, заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, първо бих искал да очертая състоянието на отношенията между Европейския съюз и Китай. Нашата политика спрямо Китай е политика на активен диалог. Китай е стратегическия партньор и в рамките на стратегическото партньорство ние работим с Китай по преодоляване на глобалните предизвикателства. Срещата на върха между Европейския съюз и Китай ще се състои в Нанкин през, на 13 ноември. Това ще бъде в навечерието на среща на върха за климата и ние ще разгледаме тези въпроси, включително и такива въпроси като човешки права, економическата криза и други важни въпроси. Стратегическото партньорство не означава, че трябва да сме абсолютно единни в мнението си по всички въпроси. Ние имаме възражения към състоянието на демокрацията и човешките права в Китай и точно за това поддържаме активен диалог, за да обсъждаме тези въпроси. Човешките права както и отношението към малцинствата и смъртното наказание са въпроси, които постоянно повдигаме в нашия диалог с китайските власти. Не, съвсем наскоро, по време на 28-я кръг на преговорите в Пекин, имахме откровенно обсъждане на тези въпроси. Принципното възражение на Европейския съюз срещу смъртното наказание при всички случаи се подчертава много ясно от нас – Същото въжи и за зачитането на правата на етническите мълцинства. Искам да ви уверя, че ще продължим да поставяме тези въпроси и на други форуми, включително и на най-високо ниво. Комисар Фераро Валднер проведе много широк дебат с Китай за Тибет през март. Искам да ви напомня основните елементи, които са в основата на европейската позиция. Винаги сме срещали с представителите на Далай Лама. За Европейския съюз човешките права са универсална ценност и ситуацията в Тибет винаги е била в центъра на нашето внимание и винаги сме отправили ясно послание на Китай, че тибетския въпрос трябва да бъде решен по-оптимален начин. Същото беше изказано от комисар Аштън във връзка с размириците в Синдзян. Тя изрази съжаление за унези, които са изгубили живота си, изрази съболезнования на семействата на загиналите. Европейския съюз зачита правото на Китай да използва съдебната система но смъртно наказание се заклемява от Европейския съюз, независимо от обстоятелствата. Европейския съюз нееднократно поставяше този въпрос, изразяваше своята загриженост пред китайските власти и бяха публикувани две изявления през октомври и на 13 ноември. Европейският съюз винаги постъпва по този начин. Тези изявления призоваваха Китай да преразгледа всички смъртни наказания – включително и онези, свързани с размириците в Тибет и Синдзян. Европейския съюз ще продължи да настоява Китай да проведе надлежен процес спрямо всички, които са участвали в размириците в Тибет и в Синзян. Ние искаме Китай да стане една по-отворена, по-прозрачна страна, да спазва международните норми за човешките права и да бъде една държава, която заедно с нас преодолява глобалните предизвикателства. Видяхме благодарение на Олимпийските игри, че Китай прояви повече гъвкавост прямо човешките права, но все още много има да се желае. Ще продължим да работим върху развитието на нашето стратегическо партньорство и зачитането на човешките права като неотменна част от нашия постоянен диалог. Срещата на върха ще бъде много добра възможност това да бъде постигнато. Благодаря ви. You, Благодаря ви, господин комисар. Обявявам края на дебата и сега преминаваме към гласуването. Имаме три предложения по Никарагуа. Госпожа Вероник Декайзер има думата. Господин председател, искам да ви напомня, че моята група реши, че тя няма да участва в гласуването. Аз